след изявление на Комисията за превентивните мерки за справяне с разликата в пенсиите между мъжете и жените в Европейския съюз. От името на Комисията думата има комисар Тайсен. Благодаря още веднъж, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, когато преди година встъпихме в длъжност, колегиумът на комисарите постави справедливостта в основата на работата си. Съгласна съм с вас, че разлика в пенсиите между мъжете и жените в размер от 40% е абсолютно неприемлива. Тази разлика варира между 4 и 46% в отделните държави членки и ясно показва, че от политиката може да произтече някакъв резултат. Необходими са ни и ясни политически цели за равнопоставеност между мъжете и жените, още преди те да достигнат пенсионна възраст. Вече сме започнали работа по този въпрос. До края на тази година ще изготвим план за стратегически действия за равнопоставеност между половете. Ще се създаде обща стратегия, обхващаща редица инициативи за повишаване на равнопоставеността. Ще работим най-вече за справяне с първопричините за разликата в пенсиите. Знаете, че през 2016 година комисията ще излезе и с инициатива за работещите родители и грижещите се за членове на семейството. Ще работим и за справянето с недостатъчното участие на жените на пазара на труда. Така ще се гаранти равнопоставеност както за работещите родители, така и за онези, които се грижат за членове на семейството ще се насърчи участието на жените на пазара на труда, като се споделят в по-голяма степен отговорностите за полагане на грижи между мъжете и жените. Допитванията до социалните партньори, както и до обществеността по всички тези въпроси вече започнаха ще се подобри режимът за отпуските, ще има възможности за гъвкави форми на труд, ще се предоставят качествени услуги за полагане на грижи. Ще работим за справянето с проблема на недостатъчното участие на жените на пазара на труда, както и с проблема за прекъсванията в трудовия им стаж поради полагане на грижи за членове на семейството. Така ще се справим и с разликата в пенсиите между мъжете и жените. Комисията, освен това, провежда редица политики, както и информационни кампании – през 2016 година ще заделим 4 милиона евро за държавите членки с цел повишаване на осведомеността за разликата в пенсиите, за първопричините за него в рамките на програмата Равенство и гражданство. Що се отнася до количественото изражение на разликата в пенсиите, продължаваме да извършваме статистически проучвания. Вече сме се споразумели с Евростат за редовното актуализиране на статистическите данни за разликата в пенсиите. Ще продължим да си сътрудничим и с държавите членки, както и с комитетите по заетост и социална закрила, за да разработим методи за количествено изражение на разликата в пенсиите. Ще използваме и различни разчети, както и показатели за разликите между половете в рамките на европейското полугодие. Тук ще се спрем върху ключови показатели, като бедността сред възрастните хора. Данните за разликата в пенсиите се основават върху показател, който е разработен от мрежата от експерти, която ползваме. Този показател бе използван през 2015 година в рамките на доклада за адекватността на размера на пенсиите. Има разлики в трудовото възнаграждение, в часовете е положен труд, както и в продължителността на трудовия стаж, което води и до разлики в пенсиите. Има разлики в заетостта, които се дължат на неравнопоставеност на половете, което се отразява и върху размера на пенсиите трябва да се въведат програми за допълнителна закрила. Без такива програми ще се увеличи риска от бедност и риска от разлики. Трябва да насърчаваме равнопоставеността между половете в областта на заетостта, както и да заложим и на други гаранции. И нека завърша с нещо по-положително. Поради Постоянното увеличаване на процента на заетост сред жените в държавите членки през изминалите три десетилетия, разликите между половете в редица държави членки ще продължават значително да намаляват. Разликите между половете в заетостта ако продължават да бъдат на лице, ще водят и до разлики в пенсиите. Затова ще работим за справянето с разлик, разликата в пенсиите, при това все по-активно в бъдеще. E um, Следват изказвания от името на политическите групи, от името на ЕНП Агнешка Козловска. Много ви благодаря, господин председател. Госпожо комисар, жените нямат достъп до достойна пенсия, ако не жертва личния си живот и на справедливост. Затова ви благодаря за днешното разискване. Благодаря ви за изявлението, благодаря ви и за инициативите, които смятате да предприемате. Разликата между пенсиите е един от основните фактори за неравенство между мъжете и жените. Тази разлика също така е и показател за неравнопоставеността на мъжете и жените на пазара на труда, а тя е показател и за ефикасността на нашите политики. И смятам, че трябва да включим темата в усилията ни в рамките на европейското полукодие. Трябва да се случим върху правоисточниците на този проблем. И той е свързан, разбира се, с мястото на жените на пазара на труда. И тук се постави въпроса за по-низкото заплащане на жените и по-затрудненият достъп на жени до качествени работни места. Ако искаме по-високи пенсии за жените, трябва да дадем възможност на жените да изработят тези по-високи пенсии. Така че трябва да работим и по образованието и професионалното обучение на жените, защото през тях минава възможността за достъп до високоплатени работни места. Радвам се, че ще бъде изготвена стратегия, която да преодолее разликата между пенсиите на двата пола. Това е проблема, който съществува всички държави членки трябва да бъде разрешен на европейско равнище. Благодаря ви. От името социалистите и демократи думата има колегата Штайнко die Tatsache, ob man Mann oder Frau ist, entscheidet in Europa. Това дали човек е мъж или жена в Европейския съюз определя достъпа до пазара на труда, до достойни условия на труд, определя преди всичко и размера на възнаграждението. Трудовите възнаграждения на жените са със средно 16% по-низки от тези на мъжете, което се отразява и върху размера на пенсиите на жените. Госпожо Тайсен, заявихте, че ще работите за справянето с този проблем. Ще има по-добри и по-достъпни като цени условия за грижи за децата, повече стимули за мъжете да участват в грижите за децата и домакинството. Това е чудесно, но не е достатъчно тъй като първопричината за проблема са разликите в трудовото възнаграждение. За да се справим с тях са ни необходими планове за действие с задължителен характер за равнопоставеността на мъжете и жените на пазара на труда. Необходими са ни също така и насоки за равнопоставеност по отношение на трудовото възнаграждение, които да са задължителни за работодателите. Казахте, че редовно ще предоставяте и събирате данни за разликите във възнаграждението, че ще работите квотите и за анализ на работните места, независим от фактора пол. Само така ще можем да допринесем за намаляването на разликата във възнаграждението. А ако се справим с тази разлика, ще се справим и с разликата в пенсиите. За две минути от името на либералите госпожа Харкин. Благодаря, госпожо комисар, за ответната реакция. Цифрите, свързани с разликата в пенсиите, водят до сериозни притеснения. В Ирландия разликата в пенсиите на мъжете и жените е 14%, а в заплащането между мъжете и жените е 30%. Е, това са шокиращи данни и ето защо трябва да отговорим няколко въпроса. Как да намалим пропаста, разликата в пенсиите на мъжете и жените и на второ място как да гарантираме, че пенсиите на тези, които сега работят са адекватни и устойчиви. Радвам се, че споменахте някои решения, например пенсии на съпрузи на, на починали мъже и така нататък. Освен това, говорите за мерки свързани с децата и така нататък. Напълно подкрепям тези мерки. По-рано говорихме за здравословните и безопасни условия на труд. Мисля, че трябва да работим за такива условия на труд, трябва да работим за добро равенство, баланс между личния и професионалния живот, за да може и хората да работят по-дълго време. Освен това, когато става дума за отсъствие, трябва да се предприемат специални мерки, независимо дали е отсъствие по болест или защото някой се грижи за болен човек. Искам да попитам дали хората, които се грижат за болни хора, трябва да бъдат обречени на бедност, когато остареят. Това не е приемливо, защото нашето общество разчита на платени грижи за заболни хора и без грижещи се заболни хора нашите системи на здравеопазване просто ще банкротират. Ето защо трябва да имаме мерки свързани с социалните и пенсионните системи, които да отчитат интересите на тези хора. Благодаря Лим Бойлан за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Както каза колегата преди мен, разликата между пенсиите на двата пола в а, моята страна Ирландия се увеличи след а, кризата и това се дължи на увеличаващата се разлика във възнагражденията между мъжете и жените, които възпрепятства жените от достойна пенсия. Когато говорим за превентивни мерки за справяне с е, разликите между пенсиите, трябва да си дадем сметка, че, че политиките на бюджетни економии влушават е, тази разлика, а не, не помагат за нейното преодоляване. От 2008 година насам положението на жените в Ирландия се влуши не съкръщават се пенсионните права в а, държавната администрация и специфични мерки бяха прияти срещу професии, където проводава жените, като например учители и медицински сестри. Над 60% от нископлатените работни места са работни места, където работят жени. При нас има също така и много високи ставки за пенсионни права и по този начин жените, които за, заместват които са на ниско платени на работни места, нямат възможност да спестяват чрез доброволни пенсионни фондове, което допълнително влушава тяхното положение. Много ви благодаря за минути и половина думата имам госпожа Мария Рена.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 Благодаря ви, госпожа комисаря, за направеното изявление. Вярно е, че разликите между пенсиите, между мъжите и жените не се случва нещо, не нещо, се случва на 60 години. Това е нещо, което се случва по време на цялата професионална кариера, дори и преди да се навлезе на пазара на труда. Това е съдбата ни от момента, в който жените изберат своята, своето път в живота, защото от момента, когато изберете по-низко квалифицирана работа, сте облечени да получавате по-малко, имате по-ниска пенсия. Също така не се взимат предвид продължителните отсъствия от пазара на труда, свързани с майчеството отпуска за родители, който не е толкова лесно достъпен за мъжете, колкото е за жените. Има трудности с осъвместяването на личен и професионален живот, който прави по-трудно излизането от пазара на труда за продължителен период от време. Има също така и отрасли на бедността. И е факт също така, че в отраслите, където работят преобладаващо жени, няма втори и трети пенсионен стълб. И всичко това води до едно положение на непрестанно обедняване на жените. Споменахте някои няколко възможни насоки. Ще спомня някои други, които вече бяха записани в плана за равнопоставеност, който изготвя Европейския парламент отпуска по майчинство и по бащинство трябва да бъдат платени. Трябва също така да има първи пенсионни стълб, който да е адекватно финансиран, който в момента не е случен в Европа. В момента сме свидетели на намаляване на средствата по първи стълб на пенсионното осигуряване. Благодаря ви. Благодаря ви с това. Изчерпах писъка на ораторите, спонтанни изказвания. Думата има госпожа Родригеш. Е, Благодаря, господин председател. Онези, които работят в малки семейни холдинги, селскостопански холдинги в Европа изпитват големи затруднения по отношение на достъпа до социално осигуряване, понякога поради економически, понякога поради културни причини, но всички тези причини се коренят в дискриминацията. През 20 век австрийските жени, селски стопани, имаха големи затруднения с при получаването на пенсии. Същия проблем имаха и жените в Галиция, омъжени за селски стопани. На тях им бе трудно да получат същото трудово възнаграждение и същите пенсии като мъжете си. И сега жените селски стопани получават по-низки пенсии от мъжете. Трябва да вземете предвид и сълскостопанските работници, госпожо комисар. Трябва изцяло да се признаят техните права. Госпожа Танута Язловецка за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, опитваме се да заличим разликите в плащанията между мъжете и жените в продължение на много години. Сега обаче говорим за една разлика в заплащането, която е драматична. Става дума за пенсиите. Ако погледнете заплатите, 13% разликата в заплащането, разликата в пенсиите е още по-голяма. В продължение на много години причината за разликата в пенсионното заплащане е липсата на равнопоставеност на трудовия пазар. Знаем за стратегията ЕС до 2020 година. Мисля, че е добре да направим някакъв прогрес по отношение на справянето с дискриминацията срещу жените. Жените често работят в условия на дискриминация. Една от четири жени в Европа няма официално работно място и съответно това води до проблеми когато тази жена стане на пенсионна възраст. Освен това, разведените жени и самотните жени са в по-тежко положение, отколкото омъжените жени. Благодаря. Последния оратор и Зубер за една минута. Благодаря ви. Няма по-добри мерки за превенция на разликата между пенсиите на мъжете и жените от премахването на разликата в трудовото възнаграждение между мъжете и жените. Ясно е, че, е, трудов, че е, заплатите се договарят на индивидуално равнище. единствената възможност да се сложи край на разминаванията чрез колективното договаряне. Трябва също така да се определят справедливи условия за отпуск по майчинство, за да не бъдат дискриминирани жените за факта, че, са, би, че са станали майки по време на професионалната си кариера. Трябва също така да се реформират обществените системи за социално осигуряване, за да има достойни пенсии за жените.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 благодаря, господин председател. Ще се изкажа на холандски. Господин председател, госпожи и господа, благодаря ви за подкрепата, която ни оказвате и за съвместната ни работа. Недопустима е разликата в пенсиите да е в размер от 40%. Недопустимо е в продължение на толкова много години да има разлика в заплащането в размер от 16%. За да се справим с тези проблеми, трябва да разгледаме въпроси, свързани с трудовия стаж на жените, да се спрем върху конкретните отрасли, в които работят жените. Всъщност, вече действа необходимата нормативна уредба. Въпросът е доколко се спазва тя. Има и още нещо, свързано с специфичните разпоредби за пенсионно-осигурителните системи. Възможно е при определянето на размера на пенсиите да се вземат предвид и дейности, свързани с полагането на грижи за членове на семейството. Както каза една ваша колега, ще трябва да работим и по втория пенсионно-осигурителен стълб. Искаме пенсионно-осигурителните системи да гарантират адекватен размер на пенсиите, така че пенсионерите да могат да водят достоен живот, но за целта трябва да се разшири обхвата на втория пенсионно-осигурителен стълб. Ще трябва да наблегнем най-вече на онези отрасли, в които работят много жени. Говорихме за подновяване, обновяването на подхода ни, например за това, че трябва да вземем предвид и правото на майчинство. Има много възможности, от които заедно трябва да се възползваме. Председателят, благодаря